на Европейския парламент след първия парламентарен мандат на парламента. Благодаря, че ми вменихте тази функция, председателката. Благодаря. С това приключваме разискването по тази точка. Гласуването ще се състои утре в 11.30. Следващата точка от дневния ред е изявление от страна на заместник председателя на комисията и върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за положението в Мали. Леди Аштан. Um, Много благодаря, госпожо председател, уважаеми господа евродепутати. След преврата и след възстанието, което на което бяхме свидетели в Мали, събитията там продължават при непрекъснат натиск от международната общественост, включително и от Европейския съюз и ООН. И на 6 април бе постигнато споразумение за връщане към гражданско управление бе назначен и нов министр-председател и правителство, което съдържа представители на различни партии. Положението в Северно Мали изключително бързо се влуши след преврата. Кидал, Гол и Тамбукту бяха най-пострадалите региони след оттеглянето на войските. Африканският съюз веднага изрази несъгласието и осъждането на събитията там. Що се отнася сега до Европейският съюз и неговото отношение към Сахел, се, към, е все по-ясно, че нашият подход и нашата стратегия трябва да се превърнат в част от нашата политика и да бъде назначен, освен това, нарочен координатор. 15 милиона евро, които предназначихме за подпомагане на политиката по, по сигурността в Мали вече дава своите резултати, въпреки че продължава да има от къслечни боеве, да продължава да се наблюдава престъпност, както и търговия с оръжие и наркотици. Освен това, хранителната и продоволствена криза засяга се по-големи части от населението. Нашата цел обаче продължава да бъде сътрудничество с правителството на региона. Така или иначе, обаче, преврата постави под въпрос един, единността на страната. На 22 март изразихме официално желанието си за провеждане на законни избори в Мали. След това приветствахме развоя на събитията в конституционна посока. За съжаление, кризата там продължава да се шири, но пък за щастие потоците от хранителна помощ продължават да пристигат. Всички партии, включително и военните, биват призовани към спазване на дисциплина и на правилата до момента на назначаване на официално правителство. Нашето послание в този смисъл бе освен това и част от преговорите ни с Банки Мун вчера в Брюксел. Назначаването на министър-председател дава послание и в правилната посока. Това ще бъде освен това и част от дневния ред на заседанието на, вътре, на външните министри следващия понеделник. Ще обсъдим това как бихме могли да поддържаме и да оказваме подкрепа по най-добър начин на преходния период до назначаване на законно правителство. И всичко това в рамките на подписаните споразумения. Все пак временното правителство е натоварено в момента с задачата да разговаря с външни партньори. Техните предложения целят да стабилизират положението в Северно Мали, но и с всички останали държави от региона. Всички те имат е, особен интерес от това събитията там да се уталожат възможно най-бързо. Дали ще бъде успешно и дали ще това дело и Доколко бърз ще бъде процеса, зависи от войската и от милицията. Неодавна бе изразен на международно равнище, бе изразена загриженост за събитията там, включително и от Европейският съюз. В този смисъл Европейският съвет се ангажира с подкрепяне на процесите там за установяване на демокрацията по-точно. Сега по въпроса за хуманитарната помощ. Тя е насочена към огромните потоци вътрешно разселени хора. През 2012 година нашата помощ се увеличи до 84 милиона евро. Комисията, освен това, е вложила около 250 милиона хуманитарна помощ за около 50 милиона хора по-рано този месец. Много от тях се нуждаеха именно поради характера на събитията и поради това, че бяха вътрешно разселвани непрекъснато от храна и вода. Тези особено уязвими части от населението са наша важна грижа. Продължаваме да се вълнуваме от събитията в Мали, от суверенитета на тази държава и се обръщаме към столицата Бамако с молба за конкретна информация от това какво, от какво се нуждаят. Стабилността в този регион е изключително важна за всички наши африкански партньори и за това се, сме мобилизирани в търсене на разрешение, не само за следващата седмица или за последващата, а в по-дългосрочен план, за да може суверенитетът и цялостта на държавата да бъдат гарантирани. Благодаря. Вам, пани мисто председкиня, най-висши представителко, за тото уводни слово. Благодаря, госпожа Аштан, за това встъпително изявление. Позволете ми сега да дам думата на господин Касолидес от името на НП за две минути. Неодавнашният преврат в Мали подчертава важната роля, която играе напоследък играят напоследък периферни организации като ЕКОВАС да окажат натиск върху своите членове за възстановяване на конституционния ред и демокрацията. Държавните преврати вече не са приемливи за самите африкански държави. Подобна роля беше изиграна от ЕКОВАС и по отношение на Кот Дивуар. По-обезпокоително за Африка, както и за сигурността и стабилността на самата Европа, са събитията в северната част на Мали. Силно въоръжени и опитни бойци от милиции, които са се сражавали на средата на Кадафи в Либия, както и фундаменталистски движения, подкрепени от Алкайда от Ислямски Магреб, се възползват от ситуацията и завладяха няколко градове, като обявиха едностранно независима държава Азалат. Подобно развитие е против международното право. Подобни непризнати територии се превръщат в убежища за международни престъпници, последователи на Ал-Кайда и ще бъдат дестабилизиращ фактор за цяла Западна Африка от Магреб до Мавритария, Нигер и целия Сахел, зона, която е известна с беззаконието си в миналото, както и отвличанията. Затова трябва да сме пределно ясни. Ние подкрепяме териториалната цялост и единност на Мали и всяко от отцепване е неприемливо. Ние трябва да подкрепим конституционно избрания президент Трайори и се радвам, госпожо върховен представител, че вие подчертахте това ясно, защото трябва да се защити териториалната цялост на Мали. Председателят, благодаря. Сега бих е, искал да привлека вниманието на всички останали оратори вниманието им, че е, няма много време, затова трябва да сме стрикни. В Мали и Гвинея Бисал бяхме свидетели на държавни преврати. Два държавни преврата в Западна Африка в рамките само на няколко седмици. Това е повод за Европейския съюз да се замисли за ролята, която следва да изиграе в Африка съвместно с Обединените нации и други международни организации. Наш дълг е, като се има предвид настоящата ситуация, да предоставим закрила на тези държави, така че населението им да може да оцелее. Трябва да се сложи край на трафика на хора. Има още много какво да се направи в Африка. Трябва да се възползваме от инструментите, с които разполагаме, за да подпомогнем населението на региона. Нещо повече трябва да координираме политиките си спрямо Африка. Трябва да се възползваме от политическото си влияние, да предоставим военна помощ на унези, които следва да получат такава в региона. Освен това, председателят прекъсна оратора. Председателят, съжалявам, трябваше да ви прекъсна. Умолявам колегите да говорят по-бавно, за да могат преводачите да си свършат работата. Знам, че времето ни притиска. Господин Гьоренс, за две минути. Благодаря. Аз бих искал да започна с това, че кризата в тази страна е предизвикателство за страната. На първо място трябва да се възстанови демокрацията, на второ място трябва да се възстанови териториалната цялост и накрая трябва да бъдат подобрени условията на живот на малийците, които все още живеят благодарение на чужда помощ. Как да се постигне това? Мали на първо е сред нашите първи приоритети. Първо, заради значението на конфликта в регионален план – освен това, економическата общност на западноафриканските държави работи в партньорство с Европейския съюз. Следователно, като европейци, ние имаме изгода от една стратегия, една евентуална стратегия пост-Кадафи, която да въведе отново равновесие там в региона на Сахел. Освен това, нашият опит в областта на сътрудничеството с трети държави ни показва, че на стратегия, на печеливша стратегия би трябвало да включва всички тези елементи, които споменах. Затова Нашето сътрудничество с Мали следва да бъде подновено след негото прекъсване заради държавния преврат. Благодаря. Далши речник. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Сържентини за минута и 30. Благодаря, господин председател. Преди две седмици бях в Дакар, в Сенегал. Разговарях с един много учен човек. Двете му деца са се изучили, но никой от децата му не работи в Мали, защото е твърде опасно. Освен това, той подчерта също, че това регите извършват много посегателства срещу хората, които живеят в този регион. Когато се тръгнах, все още не ми беше ясно за какво става дума, но едно нещо ми е ясно, че в Мали няма конфликт, който сега да е започнал. Имаше липса на сътрудничество, на взаимно уважение, което трае вече от поколения. Има неравномерно разпределение на богатството. Малия, богата е на суровини страна, но средствата не се използват за да могат да бъдат всички в облагодетелствено положение. Господин Танък. Ние отхвърляме едностранното обявяване на независимост в Азалат и свалянето на президента Турия. Сепаратистите трябва да предадат контрола върху северните части на централните власти в Мали, както иска международната общност. Всяко друго би било дестабилизиране допълнително на Сахел. Трябва също да се наложат забрана за пътувания върху виновниците, както и замразяване на авуарите им. Алкайда в исламския Магреб отговаря, е отговорна за много убийства в тази част на света. Трябва да се насочат ресурси от Европейския съюз в подкрепа. Трябва да се работи с ЕКОВАС, да се работи с временния президент, за да се изгради една държава Мали, която да има върховенство на закона и да проведе свободни и честни избори. Госпожа Вержия за минута и 30 е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Е, горките малийци, горките хора изобщо, които живеят в тази част на света и търпят една хуманитарна криза, която е с безпредседентни размери. Въпросът на, за туарегите бе изключително неглижиран по време на деколонизирането от страна на Франция. Носим тежка отговорност. Много рядко сме посвещавали внимание на този колектив от хора, винаги сме мислили повече за природните залежи на този регион. Повече от 10 години вече Сахел е място на всякакъв вид трафик. В края на Либийската война много от а, излишните оръжия се оказаха свободни и използвани на територията на Мали. Населението и особено жените са подложени на тормоз и всякакъв вид терор през последните месеца. Така че моля всички фондове, които са освободени, да бъдат контролирани, защото изглежда, че все още не са достигнали до предназначението си. Всичко, което е по нашите сили, трябва да се направи, за да може така, щото нашите политики да имат реално въздействие, включително и въздействие върху гражданското общество. Благодаря. Минути, пан Галер. Дякую вам, пане председател. Meine Damen und Herren, äh, mein Eindruck за минута и половина, господин Галер. Благодаря, господин председател. Оставам с впечатлението, госпожи и господа, че всички заставаме зад една и съща политическа оценка на промените в Мали. Обединяваме се около едно становище за случващото се в столицата на Мали, но то е само една малка част от случващото се в страната. Приветствам това, че Европейският съюз е поел ангажимент в област, в която е доказал ефективността си, а именно оказването на хуманитарна помощ. Трябва да се възползваме от възможността да дадем шанс на ЕКОВАС да поеме своята роля. Трябва да съгласуваме действията си и с Африканския съюз. В миналото сме го подпомагали когато е имал нужда от нашата подкрепа. Западна Сахара, Мавретания, Нигер, Чали, Мат, Суд... Чали, Чад, извинете, Судан и Южна Либия. В тези държави не се наблюдава особено широко присъствие на държавата. Това довежда до вакуум, в който се разпростират терористичните организации трябва да гарантираме действия, които да сложат край на износа на леки оръжия. Проблемът в региона е износът не толкова на оръжия за масово унищожение, а на леки оръжия. Те именно са причина за дестабилизирането му. Госпожа Декайзер. Благодаря, господин председател. Всички сме съгласни за трагичната ситуация в Мали. Искам да се спря на този проблем и какво може да се направи за бъдеще, защото става дума за хронична ситуация, която се изостря от време на време. От месеци чуваме искане от страна на малийските ни колеги. Те имаха опасение, че нещо ще се случи. В навечерието на преврата колегите ни изразиха силно а, притеснение, че ще се случи нещо. Те бяха разочаровани, че нищо не се направи и на следващия ден се случи преврата. Ние имаме стратегия Хел. знаехме, че нещо може да се случи. Разбира се, трябва да подкрепим регионалното развитие, да има преходно правителство, което да положи повече усилия за развитие на този толкова беден район, но дали не бихме могли да направим нещо повече? защо това, което правим, е съвсем незначително. Считам, че трябва да разгледаме проблемите в тяхната цялост, както каза госпожа Вержия. Това е проблем, който беше очевидно, че ще възникне. Благодаря. Следващият оратор е господин Риналде. Благодаря. След толкова добри новини, които идват от Африка, идва, за съжаление, една лоша новина. Сесеционни попълзновения в Северно Мали, хуманитарна криза, човешка драма, която може да се разрази в целият регион. Освен това, Мали е част всъщност и от либийския конфликт, тъй като част от политическата класа в Мали е свързана с политическият конфликт в Ливия. Затова нашето желание за стратегия пост-Гадафи обхваща целият регион политиката ни към този регион не трябва само да се ограничава с контакти с ООН, с Африканския съюз, с ЕКОЛАС, с гарантиране на хуманитарна или политическа помощ. Колкото повече се бавим, толкова след това ще трябва да сме радикални. Благодаря. Благодаря, госпожо заместник председател. Туарегите са марганализирани в цялата територия на страната. В Азалат всички ангажименти, които бяха поети към тях през 30 години, последните от 30 години не бяха изпълнени. И тяхната борба ми се струва легитимна. Има риск от исламизация, от тероризъм в този а, регион. Ние искаме да подчертаем, че фронта за национално освобождение на Азалат няма нищо общо с терористичните организации. Населението на Туареги са преграда срещу навлизането на, на нестабилност в този регион. А nyní předávám slovo na 1,5. За минута и половина господин Келам има думата. Госпожо Върховен представител, благодаря ви за ясното и убедително изявление за положението в Мали. Вътрешният конфликт там ясно показва, колко уязвима е политическата и економическата стабилност в Западна Африка. Само преди 20 години в Мали се установи многопартийна демократична структура, бе приета и конституция. Само преди 11 дни северната част на страната едностранно обяви независимостта си. Това ни припомня как, за това, което се случи след свалянето на Кадафи. Мисля, че първо трябва да започнем работа за решаването на хуманитарните проблеми в страната. Към момента се счита, че една десета от населението на страната се нуждае от спешна хуманитарна помощ. Второ, според мен трябва да подкрепим преходното споразумение което за щастие бе постигнато благодарение на усилията на западноафриканските държави. Мисля, че това споразумение представлява напредък. Ако се установи положение, при което да не се допускат или приемат военни преврати, то все още има шанс за установяването на демокрация. Мисля, че трябва да се осигури достъп до пряка хуманитарна помощ в региона, така ще се предотврати хуманитарно бедствие. Благодаря ви. Председателят, благодаря. За минута и половина госпожа Крето. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштън, всички се надяваме, че оттеглянето на военните ще приключи този злочест исторически епизод, в който навлезе Мали на 23 март. След една военна диктатура, която приключи през 1991 година, Мали успя да се справи с демократичните председателства. За нещастие обаче сега възниква опасност от сепаратистски движения в северната част на страната. Затова следва да се обърнем с призив към временното правителство да организира избори и да се върне към пътя на демокрацията. Междувременно екстремистите обявиха едностранно независимостта на севера и го поставиха на колене и на ръба на хуманитарна криза. Ние не искаме екстремистите да се възцарят в Северна Африка. Не за това подкрепихме арабската пролет. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожо Аштън. Това е хроника на една предизвестена смърт, каза господин Фисас Айксела. Аз бях преди година начало на мисия за наблюдение на изборите там в Нигер по-точно и бях един от малкото, които би тревога към европейските правителства, за да предупредя колко страшно би било, ако въоръжени туареги се присъединят към войските на Гадафи. Също така стана ясно, че либийските възстаници разчитат много на наемници от тази част. Много съм щастлив, госпожо Аштън, че реагираме на събитията там, но ви призовавам към по-бързи реакции, защото в противен случай по-голямата част от тези страни могат да паднат жертви на екстремистите от Айкими. И не бих искал да приключа без да почета паметта на жертвите, както и да спомена всички заложници в момента в ръцете на Алкими. Дано да бъдат освободени скоро. Благодаря. Доволте, бих отевřel процедуру KDI, до се прихраси. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Ферейра има думата. Много благодаря. Положението в Мали е на ръба на хуманитарна криза. Положението беше лошо и преди това. Сега е изключително. 3 милиона хора гладуват, 200 хиляди са бежанци или разселени много са стълпотворенията на границите със съседните държави. Всичко това не може да се разглежда отделно от военната операция на НАТО в Либия. Следва сега да подкрепим Африканския съюз и економическата организация на Западна Африка трябва да насочим вниманието си към населението и да работим по посока на запазване на териториалната цялост на Мали. Хората там имат нужда от всичко, от храна, от вода, от работа. И за това нашата парламентарна комисия подпомага на развитието има голяма роля. Благодаря. Завяр предал слово пани баронце Ештонове. Просим, мате слово. Давам думата сега на госпожа Аштан. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите депутати да направените бележки за развитието на събитията в Мали. Както беше подчертано, Европейския съюз трябва да се ангажира. Ние имаме жизненно важни интереси, свързани с сигурността и стабилността на целия регион Сахел. Ние подкрепяме усилията на ЕКОВАС и тези на съседните държави и сме в тесен контакт с тях, за да видим по какъв начин можем да подпомогнем политическия преход. С президента се срещнах неодавна. Имаше трудности в Кот Девуар и сега той подкрепя една друга страна. Ние сме обезпокоени от положението в северната част на страната. Ние сме за териториалната цялост на Мали. Ние сме в контакт с всяко вас по създаването на колективни сили в подкрепа на новото легитимно правителство, за да възстанови то реда в цялата територия на страна. Неотдавна беше изпратена гражданска мисия в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. Много хора трябваше да напуснат северната част на страната в средата на сериозна продоволствена криза. Ние трябва да осигурим продоволствена помощ, разбира се, като отчитаме безопасността на хуманитарните служители. Очаквам резолюцията, която Европейският парламент ще приеме по този въпрос. Благодаря. С това приключихме този дебат. Гласуването ще бъде в петък в 12 часа на обяд. Дами и господа, сега преминаваме към разисквания по следващата